Colleagues, let's get started. It's uh, almost uh, 15 minutes. Да започваме, колеги. Близо 15 минути след уречения час. Преди да пристъпим към дневния ред, позволете ми да обявя, че тук сред нас е делегация на Комисията за парламентарен контрол на Южноафриканския парламент. Топло приветствам колегите. Южноафриканската делегация е тук по покана на Европейския парламент. Среща се с председателя на парламента Шул, с различни комисии и делегации. Днес ще обядваме заедно. наша е, делегация под мое председателство днес след ще проведе официални разговори с тези наши гости. Пожелавам им е, е, приятен и, и полезен престой тук. По дневния ред, 26-та точка, бюджет за 2013 година, мандат за участие в триалога. Петър Тасни е нашият обичаен докладчик. По становище на вниманието на водещата комисия на парламента, която естествено е бюджетната комисия. Нашия докладчик има думата. Ideas. This is the consideration of a draft report and the draft report is in your files. Thank you, Mr. Chairman. Uh, dear colleagues, и така, докладчикът. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, позволете ми няколко предварителни думи от процедурен характер, е, преди да премина към съдържанието на своето становище. Тъй като и миналата, а и, е и по-рано, миналата година и по-рано съм бил докладчик по становището на нашата комисия за бюджета, винаги съм се старал да прокарвам нашите идеи в бюджет. Преди няколко години нашето предложение за центровете за МСП бе прокарано. Миналата година предложението ни за създаване на координационна платформа за интернационализацията на европейската стопанска дейност също е, бе прокарано в последния вариант на бюджета за тази година. Предвид е, е, този положителен опит, аз бих приканил колегите да започнем работата по 2013 година. От сега да се възползваме от това становище за мандата, за да обявим вече намеренията си за бюджета за до година в областта на международната търговия и инвестициите. Всъщност така начеваме бюджетната процедура. Вчера комисията представи проекто бюджета си за 2013 година през едните дни предстои да го разгледаме. И разяснявайки и представяйки своите бюджетни идеи последователно, както по повод на това становище за триалога, както и по повод на становището ни по самия бюджет, по който ще работим през лятото, ние ще, край на кращата, наложим своя глас, своята воля – и аз, разбира се, държа да чуя какви са вашите приоритети. На 9 май ще се състои първото заседание на проекто докладчиците по становища по инициативата на главния докладчик господин Лавия за бюджета за 2013 година. И както казах, аз очаквам с интерес вашите становища, които може да изразите още днес или в предстоящите изменения и допълнения благодарение на които на 9 май аз ще мога да представя приоритетите на нашата комисия. Сега, що се отнася до самото проекто становище, опитах се е, да е, обобщя исканията на нашата комисия от различни доклади, по които сме работили миналата година – освен това, подчертавам необходимостта от по-нататъчно разходване на средства за интернационализация на МСП и поддържането на борсетски отношения с околните нам страни. Е, финансирането на основните компетентности на Инта, в това число партньорския инструментариум, е, насърчаване на партньорския диалог с третите страни и най-сетне аз ще настоявам за финансиране за преглед на външно-търговската политическа стратегия – на Европейския съюз през 2013 година. В заключение, готов съм да, да приветствам а, вашите бележки, както по отношение на самото проекто становище, така и по отношение на бюджета за 2013 година. Благодаря. Господин Ланги, социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за изложението на проекта и за призива да бъдат представени други идеи. Аз съм го направил това нещо и няма какво сега да добавя толкова много по принцип ще трябва да поспорим за това, което сме постигнали, как да го задържиме. Комисията вчера представи проекто бюджета и с нарастване от 6,8% много задължения точно в структурната политика са важни за плащанията – но в публичната дискусия, където се говори непрекъснато за економии, ще е трудно да се защити този растеж в бюджета в една публична дискусия. Има позиции, които са задължителни за насърчаване за структурните е, стимули. Важно е това, което сме постигнали, да го, задължим, да го защитим. Аз съм съгласен с предложенията на докладчика, особено по отношение на периодният ни проект, платформата за малки и средни предприятия, да се опитваме да продължиме тази линия, но по последната точка трябва да помислим по комуникационната политика в търговията – и трябва да гарантираме а, една по-силна комуникация. Точките за подкрепа на честната търговия, справедливата търговия и, подобни структури, които водят до по-голяма принадена стойност, трябва да ги направим по-прозрачни. Подходящ инструмент е този за справедливата търговия. По принцип съм съгласен с предложенията на докладчика. Благодаря. Thank you. Anybody from the commission on this point? Благодаря от комисията. Има ли желаящи да се изкажат? Не виждам. Или? Напротив, да, имате думата. Представете се за протокола, моля. Благодаря, Иван Боко, генерална дирекция търговия pointed out uh, the, uh, the, uh, the difficult issues. Докладчикът наистина очерта затрудненията, на които вероятно ще се натъкнем по повод на бюджета за 2013 година. Вчера комисията наистина представи своя проект бюджет и като се запознаете с него, ще видите, че както посочва и самата комисия, бюджетът за 2013 година е по-особен, както защото се внася в условията на един доста тежък економически контекст, така и поради това, че 2013 е последната година от многогодишния период на финансово планиране, което означава, че през 2013 година ще трябва да бъдат вече поетите по-рано задължения. Комисията при след това смята, че бюджетът е достатъчно балансиран, отчита се необходимостта от бюджетни ограничения, но пък се съсредоточава вниманието върху някои приоритетни области, в това число за търговията и във връзка с стратегията за растеж е, Европа 2020. 65,5 е, милиарда евро е, се отделят за растеж на заетостта в Европа по бюджета на Европейския съюз за следващата година. Благодаря, господин председател. И заключителни думи на докладчика. По становище благодаря на колегата, благодаря на комисията за бележките. Аз е, вчера е, присъствах на експозето на комисаря Левандовски. Има спорни неща, разбира се, все още, но според мен е, нарастването на бюджета за до година е с темп по-нисък от темпа на инфлация. Фактически той намалява в реално изражение. А от друга страна съм много удовлетворен, че се предлага увеличение в областта на конкурентоспособността, научно-изследователските е, разработки, образованието. Това всъщност са направленията, които трябва да се финансират приоритетно с оглед на бъдещия економически растеж и заетост няма да бъде лесно, очевидно, но, но както посочи и представителят на комисията, 2013 година е последна от многогодишния бюджетен период. Поетите вече ангажименти следва да бъдат финансирани. И аз съм много удовлетворен, че все пак се придвижваме лека по лека, но все пак се движим напред. Имаме имаме проекти в отношенията ни с Средиземноморието, с Северна Африка. Влагат се средства не само в растежа, а и в умиротворяването и стабилизирането на региона. И да се надяваме тези проекти, които са, ако щете, въпрос на здрав разум, ще бъдат реализирани и обезпечени финансово е, в общ интерес на двете страни. Благодаря. Графика, моля. Имайки преди, че становището е за друга комисия, за бюджетната комисия, трябва да се съобразим с нейния график. Крайен срок за изменения и допълнения на проекто становището 3 май, 18 часа. Проекто становището ще бъде прието на 29 май тук в комисията на следващото ни редовно заседание. Следваща точка от дневния ред, 27. Актуална информация относно присъединяването на нови членове към Световната търговска организация, изложение на комисията и разисквания по него. Както знаете, Световната търговска организация наистина става световна. Доколкото разбираме, на, на прага са Казахстан, Азербайджан, Таджикистан и Лаос. Last ministerial uh, conference in uh, а и а, през месец декември на последното заседание на министрите в Женева бе взето решение насоките от 2002 а, година за присъединяването на най-слабо развитите страни към СТО да бъдат преразгледани. Но а, за това все още не са внесени препоръки. Очаква се във всеки случай те да бъдат представени не по-късно от а, юли тази година. Така че ние с интерес очакваме изложението на комисията. Какво е най-новото? Как комисията преценява ситуацията? Комисията Паул Гарсати, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за възможността, която ми давате да ви информирам, информирам извинете, относно най-новото в процеса на присъединяване на страни към СТО. Шум в залата. Моля, каза председателят, да заемете местата си. Не обичам да се разхождат хора из залата. Така на краищата трябва да уважаваме ораторите, особено когато са гости от други институции. Комисията благодаря, господин председател. Е, Та казвах, е, че Световната търговска организация наистина, както казвате и вие, става все по-глобална, все по-световна е, институция. Е, макар и многостранната е, търговска система е, да не може да се похвали с особени постижения към днешна дата, все пак разширяването на членския обхват на СТО е нещо положително. Както посочихте вие, господин председател, през 2011 година бе постигнат впечатляващ напредък и, разбира се, историческото събитие на присъединяването на Русия към Световната търговна, търговска организация – Юридически актът ще бъде оформен е, най-късно на 21 август 2012 година. Все още е вход е, ратификационен процес в Русия. Но така или иначе, Русия се превръща в един значим нов партньор в рамките на СТО. Освен това, една важна съседна нам държава, е, Черна гора, след продължили доста дълго и, и, и нерядко е, болезнени преговори по-нататък и Украина е, се присъедини към е, Световната търговска организация. По-нататък Самоа също се присъедини и това е показателно за проявявания от най-слабо развитите страни интерес към СТО и най-сетне Вануато който представя един странен процесуален казус. Вануато трябваше да се присъедини към СЕТЕ още през 2001 година, но не ратифицира протокола за присъединяване. През 2008 година започна нова процедура с нов присъединителен протокол и отново се очертава известна забава от страна на Вануато е, по ратифицирането на протокола за присъединяване предвид вътрешни политически трудности. Що се отнася до перспективата за 2012 година, членовете на СТО е, неофициално, заедно с секретарията на организацията, са набелязали някои приоритети, е, което разбира се не означава, че други страни кандидатки не биха могли да се присъединят. Значи, включват се Казахстан, Сърбия, Лаос и Йемен. Ще се спра на тези отделни случаи. И ще е, разделя по-нататък изложението си на три основни части, съответно три групи страни. Първо, Западните Балкани, имайки предвид значението, което отдава Европейския съюз на тази част от Европа. Както казах, е, е, Сърбия е в списъка за изпълнение тази година. Сърбия е доста напреднала в двустранните преговори за достъп до пазара, но за съжаление остава един нерешен въпрос в отношенията с Украина. И вече не веднъж по повод на, на присъединявания на други страни, Украина е, възприема непримирима и, и някак неразбираема позиция. Е, и отново тук нещата могат да се разделят на споразумение за свободна търговия от една страна и двустранен протокол в рамките на СТО, така както стана с Черна гора. Е, присъединяването на Сърбия към многостранните договорености се препятства единствено от е, това, че макар и по генетично модифицираните организми е, да, да има някакъв напредък, сръбската страна все пак ще трябва да преразгледа законодателството си вътрешното е, законодателство. Това е единствената оставаща пречка. По-нататък Босна и Херцеговина, друга значима е, западно-балканска страна, не е на такава напреднала фаза е, в сравнение с Сърбия, което се дължи на, на трудното вътрешно политическо положение в страната. Но през 2012 година се надяваме да постигнем е, експертен технически напредък, за да трасираме пътя към присъединяването до година. Втората група държави, която включвам в експозето си, е, е групата на най-слабо развитите. Първо, има две такива е, страни, които следва да се присъединят тази година. Лаос на, на, на преднал етап получава и освоява е, техническа помощ от САЩ, е, от Европейския съюз, но трябва да отбележим, да, да отбележим и от Китай. Както се очертава новата роля на, на Китай в рамките на СТО. Лаос е, трябва да преодолее отново някои трудности е, в отношенията с Украина, но се надяваме те да бъдат наистина преодолени. Същото беше за Йемен. От економическа гледна точка Йемен може да се присъедини към СТО преди няколко години и след това, е, предвид политическите събития, широко отразени, знаете, от, от световните медии, процесът е, безпрям. Сега политическото положение в страната е стабилизирано и отново е, на пълни обороти върви процесът. Украина отново поставя някакви странни изисквания, настоявайки за нулеви е, е, вносни мита на своята стомана на йеменския пазар. Можем просто да се чудим какъв економически интерес е, би могъл да има украинския износител на стомана в Йемен, но така или иначе работи се. Освен това, за Йемен СТО е готова да да приеме някои преходни периоди, които обичайно не се дават. Миналия е месец декември министрите от СТО приеха да, да договорят нови насоки за присъединяването на най-слабо развитите държави. Старите са от 2002 година. Европейският съюз активно участва в тези преговори. От една страна позицията ни е такава, да направим необходимото, защото тези най-слабо развити страни плавно да, да прекрачат прага на Световната търговска организация, да ползват различни преходни периоди за пълно изпълнение на практика на приетото законодателство, да не са поставени под пълен натиск за, за достъп до пазара, а от друга страна подхождаме предпазливо, така че присъедин... Е, насоките за присъединяване на най-слабо развитите страни да не се превърнат в своеобразен автоматичен процес на присъединяване, тъй като в такъв случай те ще бъдат е, лишени от стимул да упорстват е, в провеждането на вътрешни реформи. This is the most important one, I would say, and the most active. Ам, по-нататък Казахстан, важна страна кандидатка, защото е важен член на Митническия съюз с Русия. Преговорите са приключили относно вносните мита, т.е. вноса към Казахстан. Приетият график обаче ще трябва да се предоговори поради действието на Митническия съюз с Русия. След като приключи двустранните преговори с повечето от членовете на СТО, Казахстан се присъедини към Митническия съюз с Русия и Беларус и съответно митнически тарифи трябва да бъдат предоговорени, за да не противоречат на действащите в Митническия съюз. От техническа гледна точка това е сложна работа. Ще трябва да се, да се търсят е, компенсации е, от е, страна на останалите държави членки на СТО поради нарастването на митата на някои изделия в рамките на Митническия съюз, то с няколко пункта. Това може да забави присъединяването на Казахстан тази година, дори да го отложи за до година. Другият нерешен въпрос в отношенията с Казахстан е за и износните мита, както е, Знаете, ние проявяваме сериозен интерес към е, суровинния потенциал и на Казахстан, и на, и на Русия, разбира се. Е, що се отнася до е, вътрешните инвестиции и нормативната уредба в Казахстан, проблемът, на който следва да обърнем по-специално внимание, е за местните, е, местната уредба на инвестиционния процес. Казахстан заимства е, някои лоши навици от своите съседи, опасявам се. Но има някои признаци е, за напредък. But unfortunately from what we see uh... А също можем да кажем и за процеса на присъединяване на Алжир. Но отново пред в резултат от държавно-политически затруднения не е особено ясна позицията на Алжир. Например, в новото си предложение Алжирската страна предлага общ лимит на дяловото участие на чуждестранни инвеститори в придобиване на, на активи в Алжир до 49%, което е, което е спорно. По-нататък Бахамските острови, екзотично, интересно място, но не така значимо от економическа гледна точка – и ние във всеки случай подкрепяме е, присъединяването е, на, на, на тази страна и други подобни, е, предвид действащите между ЕС и тях или намиращи се в процес на договаряне споразумения за економическо партньорство. Това имах да кажа, господин председател. С удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Да, коментирайки последните ви думи, разбира се, тук е комисия е, по е, търговията, не непременно по туризма, но пък вероятно двете нерядко вървят ръка за ръка. Изказвания на колегите. Господин Щастни. Благодаря, господин председател. Е, е, питам, е, само не, не стана съвсем ясно за Алжир или за Нигерия говори представителят на комисията. Аз мисля, че все пак ставаше въпрос за Нигерия. И другия въпрос, просто за уточнение, какъв е сегашният брой на членовете на СТО? Благодаря. Считам, че този процес на повече държави да се присъединят към СТО е добър, правилен. Разбира се, това е един добър модел. СТО. Хубаво е, че и Русия е в тази организация, Китай и много други държави. Въпреки, че има някои проблеми, както комисията каза, въпросът ми към комисията е как преценявате потенциала е, генериран от влизането на Русия, Китай и други, и, и други малки държави, се получава и малките държави, както почетахте, имат е, добри отношения с големи е, държави. Въпросът е, ще се развие ли динамиката в СТО или допълнителния брой страни влезли в СТО е един процес на блокиране – е предотвратяване на по-нататъчни дискусии в кръгът на Де, Доха. Uh, един въпрос за Украина. Доколкото разбирам, Украина отново се изявява по един или друг начин като препятства присъединяването на Лаос и Йемен. Миналата година пък възпрепятстваха присъединяването на Черна гора. Можем ли да говорим, че Украина се превръща в един конфликтен член на СТО? И на второ място, според мен е добре, е, че СТО става все по-всеобща организация, защото от, от това следва, че правилата, действащи в рамките на СТО, придобиват всеобщо приложение. Но как смята комисията? Доколко този растящ брой е, членове на СТО би могъл да засегне способността на СТО да функционира? Не само като разработва и приема е, норми е, на световната търговия, но и що се отнася до надзорните правомощия и задачи на организацията. Та, ще се справи ли СТО, как смята комисията? Имате думата. Комисията Благодаря, господин председател. Благодаря на уважаемите депутати за интересните въпроси. По ред на задаването им ще отговоря. Става дума за Алжир. Нигерия вече членува в СТО. Значи Алжир има странен криволичещ път към СТО. Алжир бе член на общото споразумение за митата и търговията, ГАТ, бяха страна по преговорите е, за създаването на СТО, така или иначе накрая не се присъединиха. В момента тече процес на присъединяване но, е, и, и, и, и честно казано, е, за сега поне самия Алжир не е проявил нужния политически интерес. Когато Русия, Самоа и Черна гора ратифицират, общия брой членове на СТО ще стане 156. Що се отнася до, до този въпрос, за растящия брой, а, вие зададохте два въпроса всъщност и председателството. А, и депутатът Ланге. Проблем ли е това или възможност? Според мен, нарастването на броя на членовете на СТО е възможност и не само това. Благодарение на този процес расте легитимността на организацията, а това е организация, в която всеки има думата, е, за разлика от други организации, в които гласовете са разпределени така, че всяка страна, ако желая, би могла да възпрепятства постигането на консенсус. Що се отнася до евентуалните проблеми, които би могло да породи разрастването на организацията, мисля, че проблеми от такъв характер във връзка с кръга преговори Доха няма да има. Проблемите на този кръг преговори не са свързани с броя на членовете на СТО, а с това, че двете големи економически сили днес в света, САЩ и Китай, не могат да се разберат. При все това аз обаче аз не бих подценил въздействието на една Русия, която все повече е, е, се само определя като е, растяща економическа сила, присъединявайки се към групата БРИКС, а именно Бразилия, Индия и Китай. Е, наскоро при едно, по повод на едно е, изявление на тези три страни, Русия фактически се солидаризира – Русия обаче се присъединява към СТО като развита държава, докато Бразилия, Индия и Китай все пак са квалифицирани като развиващи се. Но за да ви дам един конкретен пример, както вероятно знаете, вървят преговорите за облегчаване на търговията. Едно от малкото направления в рамките на кръга Доха, е, по които се напредва. Русия там има роля като транзитна, сухопътно транзитна държава и възразява, противи се на нашето предложение да се приложи транзитния режим и за тръбопроводите. Митническата система на Русия все още до голяма степен разчита на събирането на, на митнически сборове, а не толкова на облегчаването на, на търговските потоци. Но във всеки случай това, че Русия се присъединява към СТО и поема да, да се обвърже с действащите в рамките на организацията норми е, е положително. Ако вземем арбитражната система в рамките на СТО, Русия, както всички големи страни членки на СТО, ще стане активен потребител на системата за разрешаване на спорове и от едната и от другата страна на съдебната зала. И общо взето, като теглим чертата, предимствата от разрастването на организацията са повече от възможните недостатъци очертават се нови предизвикателства, но ние внимателно следим всичко това и е, винаги по повод, а и когато вашата комисия пожелае, ще ви осведомяваме. Украина. Украина създава проблеми веднага след присъединяването си е, в отношенията и по повод на присъединяването на Черна гора. Самоа също. Тук е, Украина прави определено политически демонстрации. Е, в смисъл, е, много е платила, много жертви е направила, за да се присъедини към СТО и желая сега да наложи това на всички, сякаш като форма на обещетени. И е, насочва политическите си действия към най-слабо развитите държави. От друга страна пък е, в Женева се оформя е, фронт за упражняване на натиск върху Украина, особено групата на най-слабо развитите страни, председателите на работните групи, в това число председателя на работната група за Лаос и други, оформя се е, е, е, един натиск и благодарение на него може да потръгнат нещата. Както казах, преговаря се вече за нови насоки за присъединяването на най-слабо развитите страни с стандарти за ангажиментите за пазарен достъп, които ще се искат от най-слабо развитите страни, а това вече е в известно противоречие с претенциите на Украина. Знаете, има е, детските болести е, на е, новоприсъединилите се към всяка една международна организация, както и към СТО, са нещо обичайно. Благодаря, господин председател. Имаме още десетина минути. Ако желаете да се възползвате от присъствието на колегата от комисията, но, но явно няма желаящи да зададат въпроси. Благодаря на комисията за богатото изложение. Налага се за кратко сега работата си, тъй като предстои да гласуваме. А гласуването трябва да започне точно в уречения час, т.е. в 10.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

we will start. Започваме с гласуването. Първо, процедурно. Вчера на координаторско заседание бе взето решение относно регламента за преференциите за Пакистан. Миналата година приехме доклада в пленарна зала, но тъй като нямаше едно странно отпадане на задълженията, комисията поиска от парламента да се възобнови процедурата. Вчера координаторите взеха решение да се възобнови процедурата като по този начин се внася промяна по отношение на превзе, е, преди взето решението и а, поиска мандат за парламента да бъде гласуван относно преговори с комисията и съвета по това досие. На второ място, по отношение преговорите с другите институции, ще се вземе, разбира се, решението съобразно решението в пленарна зала. Така че много ви моля да подкрепите решението взето от координаторите. И така, гласуваме две свързани неща. Първо, да се обърнем към процедурата да се възобнови процедурата по досието спряна миналата година и да се влезе в триалог с съвета и комисията с цел постигане на споразумение. На второ място – да се започнат неформални триалози с съвета, за да може да се подготви това одобрение. Гласуването ще бъде електронно. Режим на гласуване. And the vote is... The vote is closed. Край на гласуването. Говори се без микрофон в залата. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се с 19 за и 2 гласа против. <laughs> Uh, Аз не гласувах с карта, но съм за. Обръщам се към секретарията да включа тази точка в следващото на заседание. Аз съм докладчик по досието, така че заедно с докладчиците в Сянка ще започнем неформалните преговори с съвета. Съветът също е стигнал до компромисно решение с участието на държавите членки. Така че на лице е обстановка за постигане на компромис между нас и съвета. Друг въпрос, свързан с комисията текст, който е предложен от Берт Ланге, социалисти и демократи, и Марио Давид от НП. Разполагате с предложения текст. Моля, гласувайте този устен въпрос. Режим на гласуване. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се с 21 гласа и 1 против. 21 за, 1 против. Поздравления за носителите. Сега продължаваме с а, проектодоклада относно регламента за общи разпоредби, макрофинансова помощ за трети държави. Законодателно предложение. Ние сме компетентната комисия по това досие. Докладчика е Метин Казак. Много моля да започнем да гласуваме доклада на господин Казак. Започваме с измененията, разбира се. Най-напред първо изменение относно самото заглавие. Моля гласувайте. За. Против. Въздържали се. Приема се. 18-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 19-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. Следващото изменение 67 за против, въздържали се, отхвърля се. 68. За, против, въздържали се, отхвърля се. За 20-то изменение, против, въздържали се, приема се. 21. За, против, въздържали се, приема се. 22. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение едно. за, против, въздържали се, приема се. 24 и 71 за, против, въздържали се, приема се. where is 72? Yeah. А, ah, 72. Yes. Следващото изменение 72 за против въздържали се приема се 73-то изменение за 73-то изменение гласуваме. Полмър... На Пол Мърфи. Не е в списъка на социалистите и демократите, добре, но е в списъка на комисията ни за гласуване. Води се дискусия в залата. Председателя уточнява, че присъства това предложение в документите на комисията. Продължаваме. Господин председателю, гласуваме ли? Председателя. Гласуваме 73-то изменение на Пол Мърфи. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се.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 75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, приема се. Афет 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 76. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 29 на докладчика за, против, въздържали се. Приема се. 30. За, против, въздържали се. Приема се. Афет 8. За, против, въздържали се. Приема се. Компромисно изменение номер 2 за, против, въздържали се, приема се. Преминаване към 78 изменение за, против, въздържали се. 78 изменение гласуваме на Пол Мърфи. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32. За, против, въздържали се, приема се. 79. За, против, въздържали се, отхвърля се. 33. За, против, въздържали се, приема се. Афет 10. За, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим десето на Афет. Режим на електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съжалявам. Ети, Amendment 80. За, против, въздържали се, отхвърля се. 81. За, против, въздържали се, отхвърля се. 82. За, против, въздържали се, отхвърля се. 35. За, против, въздържали се, приема се. Афет 11. Не, то пада. 36 изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето компромисно изменение за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с 38 изменение за, против, въздържали се, приема се. Афет 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се. Приема се според мене. Нека да проверим. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. 86-то гласуваме. Vote is uh, closed. Край на гласуването. Приема се. 14 на Афет. За, против, въздържали се, отхвърля се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. Петнайсто на Афет. За, против, въздържали се, приема се. 88 изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 16 на Афет. За, против, въздържали се. Приема се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 на Афет. За, против, въздържали се, приема се. 18 на Афет. За, против, въздържали се, режим на електронно гласуване за 18-то на АФЕТ. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 42 за, против въздържали се, приема се. 90 за, против въздържали се, приема се. 19 то пада, така че гласуваме 90-то на Пол Мърфи. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се. 43-то за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 на Афет за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Добре. Електронно гласуване АФЕТ 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Въпреки че аз гласувам за, отхвърля се. Uh, we are voting AFET um, Гласуваме 21 на АФЕТ. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение номер 4. За, против, въздържали се, приема се. 45-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 46-то за, против, въздържали се, приема се. 22 на Афет, за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 на Афет, за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим с електронно гласуване. Афет 23. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 24 на Афет. За, против, въздържали се, отхвърля се. разделно гласуване на 14 член, трета алинея на докладчика. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 изменение за, против, въздържали се, приема се. 49 то изменение, устно изменение от докладчика. Няма възражение за устното изменение. По отношение на устното изменение, моля ви гласувайте за, против, въздържали се, приема се. 50 и 26 изменение за, против, въздържали се, приемат се. Приложенията. 51. За, против, въздържали се, приема се. 52. 53. Поправя се председателя. За, против, въздържали се, приема се. 54. За,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 Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. Десето за, против, въздържали се, приема се. Фет 3 за, против, въздържали се, Афет 3. Не е паднало. Моля гласувайте за, против, въздържали се, отхвърля се. Афет 4. За, против, въздържали се, отхвърля се. Афет 4. Електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Приема се. 11 изменение с устно изменение. Моля, гласувайте. Против. Въздържали се. Приема се. 60-то за. Против. Въздържали се. Приема се. А, извинете, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, приема се. Афет Пада следващото. 64-то гласуваме за. Не. И то пада. Сега гласуваме 15-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 16-то и 65-то. За, против, въздържали се, приема се. 66-то за, против, въздържали се, приема се. И сега а, общото гласуване окончателно относно предложението с направените изменения. Моля, гласувайте. Режим на електронно гласуване. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се с 20 гласа за, 1 против, 2 въздържали се. Сега, какво ще правим? Трябва да гласуваме проекто резолюцията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Същите резултати получаваме 20 за, 1 против, 2 въздържали се. Какво да правим сега? Или можем да внесем пленарна зала за гласуване? незабавно. И продължим с неформален триалог. Какво е предложението на докладчика? Uh, Благодаря, господин председателю. Благодаря на всички докладчици в сянка, на всички политически групи за това, че подкрепиха общата идея зад този доклад бих желал да ви помоля за авторизация за преминаване към триалог преговори относно подготовката на компромисен текст за гласуване в пленарна зала. Аз лично съм все повече за започване на преговори със съвета без формално гласуване в пленарна зала и политическа дискусия в пленарна зала. Мисля, че по този начин прескачаме важна част от законодателната процедура. Аз лично ще гласувам против вашето предложение. Разбира се, ще гласуваме вашето предложение но мисля, че не трябва да спазваме законодателната процедура. Би трябвало да изискаме е, в пленарна зала да се включи темата за обсъждане максимално скоро. Имаме три месеца между сегашното гласуване по принцип като график и гласуването в пленарна зала. При положение, че можем да постигнем тази цел, бихме могли да подготвим и дискусията в пленарна зала. Така че аз е, ще гласувам против започване на преговори, преди да сме получили мандата в пленарна зала. Така че, в крайна сметка, политическите групи би трябвало да а, е, предложат и своите изменения. Нека не забравяме това. Политическите групи имат правомощията и правата да предлагат своите изменения в пленарна зала. А мандата се подготвя вече за преговори, след като е ясна позицията на парламента. Така че нашият мандат би бил променен, ако променим процедурата. Разбира се, оставам на вас. Моля, гласувайте. Първо предлагам аз да гласуваме пленарна зала, да получим ясен мандат, да имаме предложенията за изменения от всички политически групи, да проведем политическата дискусия и чак след това да подходим. Разбира се, идеята да преминем директно от комисия към преговори в съвета, според мен, не е правилното решение, което следва да бъде взето. И така, Предлагам на гласуване предложението на докладчика да се започнат веднага неформални преговори с съвета. Електронно гласуване, моля гласувайте. Гласувам против. Край на гласуването. Отхвърля се предложението. А, Яник Жадов. Господин председателю, имайки предвид вашата позиция, аз мятам, че трябва да говорим по този въпрос, тъй като има теми, по които е добре бързо да се навлезе в преговори с съвета. Вие изложихте вашето мнение, това е добре, но размяната на мнения е добре, когато всеки се изкаже. Не търсиме общо решение. В различни комисии има различни мнения по този въпрос. Както казах, има много важни теми и е интересно на първо четене да мине и да се подходи в някои случаи по-различно. Затова нека да го обсъдим това. И аз виждам така нещата. Добре би било да проведеме една е, по-обстойна обмяна на мнение, но ние говорихме вече по тази тематика. Разбира се, който иска думата, ще му я дам. Павел Залевски има думата. Благодаря, господин председател. Мисля, че има теми, по които е интересно веднага да се влезе в преговори с комисиите, но това трябва да бъде като изключение. Смятам, че е, трябва да получим един по-силен мандат чрез гласуването в пленарна зала, защото тогава ще имаме по-добра позиция за преговори с съвета и комисията но може да се каже, че има и пък и случаи, в които оправдават изключението. Но нека да останат те изключения, а не обратното. Председателят казва съвсем накратко изказване от залата. Всеки може да се изкаже, разбира се, и да гласува за или против. Не е нужно да водим обмяна на мнения. Всеки може да каже да или не чрез гласуване. Чухме двете мнения. При следващите теми можем по същия начин да процедираме, да гласуваме в комисията. Добре. Въпросът е решен, казва председателят е, можем да поговорим е, по, в комисията още веднъж. Има общи правила, може има и изключение. Съгласно моя опит като председател в триалог, в тристранни преговори, смятам, че по-добра позиция бихме имали, ако се мине през гласуване в пленарна зала и получим по-силен мандат. Това е от моя опит като председат в, председател в тристранни преговори. Във всички тристранни преговори съм присъствал. Но разбира се, доклада може, докладчика може да се изкаже по своята темата, но като наблюдател и като докладчик също по много теми, смятам, че е по-добра ни е позицията, след като преминем през гласуване в пленарна зала. не бива се пак да минат два месеца преди да се гласува в пленарна зала имаме възможност по-бързо да се мине през това гласуване. Аз ще се опитам да използвам председателския съвет и по-точно генералния секретариат на парламента и да го убеда да промени подхода. Тъй като няма причина е, и не е нужно да имат толкова много време да мине между гласуването тук и гласуването в пленарна зала. Така, преминаваме към а, следващото гласуване. Йозеф Андреас става дума за външното измерение на общата политика в областта на рибарството Става дума за становище на Комисията по рибарство, която е водеща. Гласуваме сега измененията. Изменение едно, кой е за, против, въздържали се, минава. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 Разделно гласуване. Кой е за? Първа част. Против. Въздържали се. Минава. Част втора. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 4. Още веднъж да проверим. Извинете, проверяваме част втора, изменение 3. Изменение 3, част втора, начало на гласуването, край на гласуването, отхвърля се. Отхвърля се, тъй като казах, че ще гласувам против. Не се приема. Изменение 4. За, против, въздържали се. Приема се. 4. Изменение 5. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 6. За, против, въздържали се. Приема се. 7. За, против, въздържали се.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 Поздрави на Хосе Андреас. Сърдечни поздрави. Стигнахме до края на гласуването. За днес минаваме към точка 30. folks, let's settle down. И така, моля всички да седнат. Моля за внимание. Моля, спрете разговорите. Седнете по местата си. Не обичам да виждам хора, които стоят и се разхождат из залата. Преминаваме към размяна на мнения с посланника на Япония в Европейския съюз, господин Кожиориро Шиошири. Добре дошли сред нас, господин посланник, вие и вашия екип. една година след голямата катастрофа в Япония, изказва моето уважение по начина по който японският народ се справи с това нещастие, с тази катастрофа, възстановяването в Япония от а, цунамито и земетресението изисква огромни усилия, не само от правителството, но и от засегнатите хора. Аз бях там и видях. Това е национално начинание на цяла Япония. И японците знаят, как Европейският съюз е готов да помогне и да окаже солидарно, да бъде солидарност с японското правителство и японския народ. Така че още веднъж добре дошли сега сред нас в нашата комисия. Ние знаем, че предварителните проучвания по това дали са изпълнени условията за началото на изготвянето на едно споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Япония вече са напреднали и в близко бъдеще ще могат да приключат. Така че вие сте в точното време тук. Ще искаме да чуем вашето мнение. Бихме искали да знаем вашето мнение по търговските отношения между ООН и Япония. Имате думата, господин посланник. Благодаря, господин председател, казва посланника. Благодаря за вашите поздравления. Благодаря на вас, на членовете на комисията, че ми се дава възможност да размена мнения с вас по отношение на търговските отношения между Европейският съюз и Япония. Това са едни от най-важните отношения в световното стопанство. Знаете, че има изложба в тази сграда на парламента. Солидарността с Кишна по възстановяването една година след земетресението в Япония не сме забрали солидарността, която европейските народи е, показаха на японският народ при тази катастрофа. В тази връзка искаме да изразим нашата дълбока благодарност. Относно Европа. Европа се бори с е, дълговата криза, с бюджетната криза, и Япония подкрепя усилията на Европа. Япония даде своят принос 60 милиарда долара за Международния валутен фонд. Настоя и други да направят така, въпреки че трябва да се справи с предизвикателствата в къщи. Ние сме до Европа кога, в трудни моменти, както вие стояхте до нас в трудния момент след катастрофата. След катастрофата разбрахме колко е важно да се върви напред, колкото и да е трудна ситуацията. Ние решихме да отворим Япония за възстановяването на страната, да подкрепим растежа, като допуснахме помощ отвън. Намираме се в процес на преговори за трансатлантическо сътрудничество. Япония, Китай, Корея и искаме да стигнем до едно споразумение с Европейския съюз. Това отговаря на точно това, което в доклада за Европейския парламент през юни беше казано за новата търговска политика на Европа и стратегията Европа 2020. Този доклад ясно показва, че е една отвореност на търговията води до по-голяма производителност, по-голяма конкретна способност и води до ползи за потребителите. Япония, Европейския съюз и споразумението е в ход. Искаме да подкрепиме този процес на споразумението за економическо сътрудничество. Нашите цели въж... продължават да въжат. Ние сме много амбициозни по отношение на изготвянето на споразумението за економическо сътрудничество. Целите, които преследваме с пар... економическото партньорство между Европейския съюз и Япония, трябва да помогне на нашите народни стопанства. Решението на кабинета за една, о, едно обширно търговско партньорство потвърди, че Япония иска да се отвори и да постигне партньорство на високо равнище. Японият и Европейският съюз са изправени пред общи предизвикателства, консолидация на бюджета, преодоляване на економическите кризи, търговията и инвестициите могат да помогнат. Става дума за нова економическа динамика между Европейския съюз и Япония. Трябва заедно да поставим тези въпроси начало, напред и да стигнем до общи правила. Япония, южноазия... източноазиатските държави, економическите споразумения – трябва да кажа, че Япония е идеалният стратегически партньор на Европейския съюз за бизнес. При нашите цели трябва да постигнем възстановяване на народните стопанства, да сме иновативни и конкурентоспособни и устойчиво развитие в економиката да постигнем. Трябва да винаги да знаем, че Япония и Европейският съюз са отговорни лидери в световното стопанство, още повече в рамките на дневния ред на Доха. Япония и Европейския съюз трябва да се поставят начело, за да дадат пример на други държави чрез една, а, едно споразумение в областта на търговията на високо равнище. За да постигнем тези цели, в миналото и в бъдеще Япония се застъпва на институционално равнище за регулаторни реформи и за дневен ред в, нарастежа. Нашият премьер министр Нота многократно повтори, че искаме да създадем един отдел – към правителството, което да отговаря за реформите и да съживи економиката. Председателят на този отдел е самият министър-председател. От двете страни ще има срещи на кръглата маса Японията и е, е, Европейския съюз в областта на търговията изготвиха препоръки за засилване на преговорите по изготвяне на споразумения за економическо сътрудничество. Става дума за приложното поле и за едно, една амбициозна цел, поставена чрез това споразумение. Ние сме почти към края вече на тези преговори и ще продължим напред. Ние ясно сме а, обявили нашата готовност, нашата способност да подходиме към а, важни теми, които са от интерес на Европейския съюз. Този отдел за възстановяване към нашето правителство предприе а, мерки да разгледа специфични въпроси на ЕС относно приносът във възстановяването на Япония. И това е още от миналата година. Конкретни стъпки бяха направени в различни сектори, например в е, услугите в областта на автомобилите, при добавките към храните. В от обем от 30 април бяха изготвени предложения за реформи, например в медицинските уреди, хранителните добавки, и други сектори, както и в, е, в в е, системите за сигурност на автомобилите, в хранителния сектор и в други продукти. Е, относно по обществените поръчки, имаме една интернет страница на английски язик, изготвена с информация, която надхвърля изискванията на СТО. нетарифни мерки също искаме да предприемеме за достъп към пазарите и по-добри възможности да създадем. Имаше бизнес диалог между различните индустриални сектори, между Япония и ЕС, които бяха много активни. Освен това имаме кръгла маса в Япония – и обединението Business Europe в автомобилния сектор, в информационните технологии, в текстила, Евротекст, химикали, медицинско оборудване и уреди, медицински апарати, както и съюзи между японски организации и организации в други страни. В областта, например, на железниците – тези диалози водят до подобряване на економическите отношения и допринасят за установяване на проблемите и преодоляването им в бизнеса. Предварителни проучвания бяха изготвени, които ще бъдат взети под внимание при преговорите. Най-важната задача за правителствата при тези преговори ще бъде една по-добра атмосфера за добър бизнес в Япония и в Европа да бъде създадена. Япония ще продължи да подобрява възможностите за европейците да инвестират, е, да могат да продават своите стоки в Япония. Преди 30 години, като млад дипломат, участвах в постоянното представителство на Япония в европейските общности. имаше търговски конфликти, например в автомобилния сектор и в електрониката. Беше ясно, че е необходимо да се подобрят отношенията между Япония и Европа. Сега, 30 години по-късно, съм посланник в Брюксел на Япония за Европейския съюз. Моята мисия е да подобря нашите отношения, да ги засила връзките и нашата глобална отговорност да можем да се справиме с тази отговорност. Мисля, че, че сключването на споразумение за економическо сътрудничество би бил най-добрият отговор – шансовете, които имаме, не бива да ги пропускаме. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, казва председателя, господин посланик. И продължава председателя. Започваме размяната на мнения. Вие знаете, че преди няколко месеца решихме в тази комисия да създадеме групи за за проучване на важни търговски партньори на Европейския съюз. Един от тези важни партньори е Япония. Докладчик за тази работна група е Метин Казак от политическата група АЛДЕ. Дам му думата. Заповядайте, господин Казак. Благодаря. Уважаеми колеги, Ваше превъзходителство, благодаря ви за това, че сте тук. Благодаря ви за изказването. За мен е голямо удоволствие да чуя ангажимента, който вие поемате, е много силен и ангажимент, за да можем да постигнем резултатите, към които се стремим от двете страни на преговарящата маса по отношение споразумението за партньорство между Европейския съюз и Япония. Както си спомняте, Европейския парламент прие резолюция относно взаимоотношенията Европейски съюз Япон и е 4 май миналата година. И скоро след това Япония взе решение за преговори относно задълбочено споразумение и започна така нареченото упражнение за определяне на обхвата. Аз лично подкрепям горещо една подобна инициатива споразумение за партньорство Европейски съюз и Япония. В самото начало парламента подчерта, че Япония трябва да поеме сериозни ангажименти за премахване на нетарифните бариери и ограничения относно обществените поръчки преди да почнат преговорите. Търговията Европейски съюз и Япония изостава сравнение с, с стокооборота с много други търговски партньори. Например, според Копенхагенското проучване, това се дължи на отрицателните ефекти на нетарифните бариери в Япония. Аз съм разочарован да чуя, че определенето на обхвата не може да бъде приключено през март – тъй като все още има сериозни проблеми, свързани с географските индикации, а също така и търговете, обществени поръчки. Така че Европейският, първо, европейският парламент ще заеме своята позиция вероятно през месец юни. Надяваме се обаче, че през месец май ще се постигнат успешни резултати по отношение определене на обхвата. Ние можем да подкрепим старта на споразумение за партньорство само ако има реален напредък по отношение обществените поръчки, определене на обхвата, необходимо е да се получат действително ползи, за да може да се оправдае намаляването на тарифите в електронното производство и автомобилостроенето защото по този начин едно споразумение ще възпрепятства създаването на нови ограничения пред търговията в Япония по отношение на географските указания. Убеден съм, че съществува потенциал за постигане на а, успех между двете преговарящи страни. Обеден съм, че споразумението е правилната посока, в която може да се подкрепи и развие економиката и търговията между Европейския съюз и Япония. Необходимо обаче да се получат ясни резултати, за да се премахнат бариерите пред търговията преди да започнат преговорите. Така че аз много се надявам, гледам с надежда месец май, така че очаквам да получим удовлетворителни резултати, за да можем да имаме по-стабилна позиция, да имаме и съгласието. Благодаря. Председателя, благодаря. Другите членове на групата за мониторинг споделя тази становища. Сега е, давам думата на Ярослав Валенса от НП най-напред. Благодаря, господин председателю. Няма да кажа много, но според, но според мен разочарованието е ключов проблем. Защото ето вижте, една година отмина вече и се надяваме наистина, че през месец май или поне до края на месец май ще можем да определим обхвата и така ще можем да предначертаем пътя а, за развитие напред все още е необходимо да се преодолеят някои бариери нетарифните тарифните ограничения, и от месец март миналата година говорим по тези въпроси, така че ако нямаме ясно разбиране какво искаме да постигнем точно в хода на дискусиите, в крайна сметка ще загубим още една година и ще се намираме на същата позиция, където бяхме и миналата година. Така че всъщност необходимо е да постигнем повече отговори на въпроси, а не да задаваме въпроси. Благодаря. Председателя. Аз също съм член на тази група за мониторинг. И трябва да ви кажа, че аз лично не съм разочарован заради забавенето, определенето на обхвата, защото от самото начало съзнавах, че няма да е лесно това упражнение. Както знаем, Комисията и Европейският съюз искат да получат гаранции относно ангажиментите на японската страна – по отношение на нетарифните ограничения пред търговията. Два пъти съм посещавал Япония, изучавам положението в Япония. Сега зная колко пречки трябва да бъдат преодолявани в Япония, за да може да се постигне разрешаване на този проблем. Осъзнавам неговата сериозност, осъзнавам необходимостта от политическа воля. Обеден съм, че има такава политическа воля в Япония но предизвикателствата са достатъчно големи, и е необходимо да се влагат много усилия и всичко това отнема време. Надявам се, че в крайна сметка ще може да се стигне до удовлетворителен завършек на процеса за определене на обхвата. Освен това, осъзнавам защо е, процесите не приключват така бързо, както някои колеги е, биха желали. Нека да оставим възможност и на двете преговарящи страни да проучат всички аспекти на проблема и да видят дали всъщност е, може да бъдат стартирани преговорите. Сигурен съм, че най-лесният начин да се провалят едни преговори е те да стартират без необходимите условия за техния успех да са постигнати. Желая успех на преговорите, за това мисля, че трябва необходимото време да бъде отделено, за да се постигне на тези благоприятни условия за протичане на преговорите. Тогава можем да се надяваме на успех. Разбирам, че от японската страна се работи не само с подготовката на преговорите относно създаването на задълбочена зона за свободна търговия с Европейския съюз. Разбирам, че се разглеждат аспекти на тихоокеанските партньорства и взаимоотношения това всъщност е един етап на преодоляване на шока в Япония, изпълнение на задълженията, оценка на това до каква степен те биха могли да бъдат изпълнени. Така че, нека не забравяме споразуменията за търговия са като танца танго. И мисля, че има напредък. Във всеки случай застой няма. Правят се, макар и бавни, стъпки напред. Имах възможността да чуя становището на комисията относно относно тези процеси. Разбира се, комисията има нужда от подкрепата на парламента. Ние трябва да можем съвсем точно да съзнаваме каква е позицията на комисията, когато става въпрос за търговски взаимоотношения. Трябва да знаем какви са позицията на нашите партньори. Проучваме всичко това. Резолюцията на парламента е съвсем ясна и мисля, че комисията също е удовлетворена от положението. И сега имат думата представителите на консерваторите и реформистите. Благодаря, господин председател, ваше превосходителство. Несъмнено, това споразумение е в интереси на двете преговарящи страни. Споделям както тревогите, така и надеждите, които бяха изразени от нашите колени, от господин Каза, господин Валенса, относно етапа, на който се намират преговорите. Искам само да засегна един конкретен, деликатен въпрос, който е част от е, дневния ред в областта на обществените поръчки – и по-конкретно, когато става въпрос за авиацията. Знаем, че европейския бизнес проявява горещ интерес в тази област, заинтересоване от конкуренция в този отрасъл. Така че, ако можем да получим поне някаква индикация от японската страна, каква е позицията по настоящем, какви развития можем да очакваме в бъдеще. Всичко това би ни било полезно, за да можем да си създадем ясна представа относно това колко бързо и докъде можем да напреднем по тези деликатни въпроси. Бих искал да имам надежди, а да не гледам безнадежно развитието на този проблем в бъдещето. Благодаря ви. Uh, Членовете на комисията Берт Лангер, социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Е, господин посланник, благодаря за посещението ви и за ясни то ви изложение, че споразуменията са в общ интерес за засилване на нашите търговски отношения. Вие засегнахте и критичните въпроси, въпросът с автомобилната индустрия. Вие знаете, господин посланик, че автомобилната индустрия е ключова индустрия в Европейския съюз и по-настоящем имат трудности. Така че при търговското споразумение трябва да вземем предвид интересите на Европа да бъдат отразени в него. Има три сфери, в които, господин посланик, можем да попитам, приемливо ли е интересите на европейските търговски партньори да не бъдат отчитани. Например, при екологичните автомобили, насърчаването на такива, по-настоящем в Япония се предпочитат само японски автомобили след японски тестове. И не са равнопоставени вносните автомобили. Второто е данъчното облагане на автомобилите. Това представлява една пречка, не тарифна пречка в Япония. Третото е даже да се отвори пазара с, при продажбата на автомобили. Това не е достатъчно. Става дума и за търговците, и за автосервизите. И в закона за градостроенето е изключено нови автосервизи да могат да бъдат организирани, трябва да се направи а, нещо, за да можем заедно да сключиме търговското споразумение. Може би може да разкажете как ще решите тези проблеми в Япония. Благодаря. И накрая, нека да ви разкажа, да ви кажа, че сме много доволни тук да приветстваме председателя на делегацията на Европейският парламент на Япония, за Япония, който дойде на това заседание. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря, че участвате в размяната на мнения и имате думата, разбира се. Можете да изложите вашата позиция. Благодаря ви, господин председател. тъй като предстои през последната седмица на месец май да се срещнем с колегите по линия на връзките между Европейския парламент и Япония, ще видим какви проблеми все още остават и се надяваме съвсем скоро усилията за очертаване на приложното поле на споразумението да се увенчаят с успех. Благодаря. Кой представя комисията? Благодаря, господин председател. Добър ден, Антонио Паренти, Генерална дирекция Търговия Европейска комисия. Благодаря ви за това, че ни давате възможност да отговорим. Господин посланник, госпожи и господа депутати, благодаря ви за изложенията, за изказванията. Този разговор е твърде актуален, смятам, тъй като да се надяваме, наистина се очертават последните етапи от разговорите за изготвянето на доклада за обхват. Колко ще продължи този последен етап, обаче, както е обичайно, трудно можем да предскажем. Ние, както и негово превъзходителство, подчертаваме, че Напоследък бе взето много важно решение от страна на японската страна, на японското правителство, което надяваме се ще отбележи повратен момент. Що се отнася до проблемите, които в продължение на години вече осложняват двустранните ни отношения. Ние в никакъв случай не подценяваме извършената до сега работа, но, както се казва, наистина дяволът се крие в детайлите. Анализът, който сме извършили ние на проведената от групата за обхвата работа, все още не е приключил. В началото на следващата седмица ще разговаряме с японските колеги. Въпросът е технически сложене. Така че, моля да ме извините, ако днес не се впусна в подробности и не ви там пълна оценка, тъй като ние все още проучваме. Във всеки случай, смятам, че позицията на комисията, що се отнася до договарянето на бъдещото споразумение за свободна търговия с Япония, е повече от ясна. И аз смятам, че развилата се днес тук дискусия потвърждава и целите, и нашата заинтересованост. Ние наистина очакваме Япония да е, докаже, че е на лице критична маса, маса на решими на, на препятствия, които могат да бъдат премахнати. И очакваме по своеобразна пътна карта да вървим нататък за преодоляването на други такива, особено в областта на обществените поръчки. Очакваме добър резултат, като все пак трябва да си има предвид, че за нас съдържанието винаги ще бъде по-важно от разполагането на процеса във времето. Благодаря. Тъй като комисар е тук сред нас, естествено, не мога да премълча неговото присъствие, не мога да, му, да, да не му дам думата да коментира отношенията ни с Япония. Благодаря. Благодаря, господин председател. Накратко, е, разбира се, аз съм съгласен с казаното току-що от представители на комисията, но, но, но на това от политическа гледна точка. Аз бих искал да стане пределно ясно, че комисията, Генерална дирекция търговия, се стреми към споразумение с Япония. Тоест, ние в никакъв случай не протакаме. На второ място, ние смятаме, че преди да започнат по същество преговорите, с убедеността, че те ще доведат до резултат, е необходимо с японската страна да бъде постигнато съгласие а, помежду ни, с японската страна, за а, редица а, нетарифни ограничения. Ние винаги сме държали на това. Все още анализираме японското предложение. На пръв поглед може да се каже, че е, то бележи важна стъпка напред. И аз приветствам това. Но, разбира се, не по-малко важно ще бъде японската страна на практика е, да докаже е, своите инак, убедени сме, добри намерени. За сега можем да кажем, че се очертава една важна стъпка напред. Работим на пълни обороти. Надяваме се всичко да бъде готово, колкото се може по-скоро. Така да се даде възможност за среща на най-високо равнище между Европейския съюз и Япония. И разбира се, Тук въпросът вече се поставя ребром. Или ще се върви напред, или няма да се върви напред. Не може повече да се въртим в кръг. Като ние, разбира се, сме готови да вървим напред. Благодаря. Благодаря ви, господин посланник. Давам думата на японския посланник. Благодаря, господин председател. Работим по обхвата, ближим се към края на това така наречено упражнение и благодарение на тези сериозни, добросъвестни усилия, положени до сега, се очертава едно общо разбиране, едно съгласие. Ще се стремим към амбициозен обхват към мащабни преговори. Такова е нашето намерение. Бяха поставени няколко въпроса в връзка с автомобилостроенето, железопътния транспорт, въздушния транспорт, така нататък. И, е, както казах и в началото, за нас важната задача е благодарение на тези преговори да създадем една по-добра стопанска среда, както за японските, така и за европейските предприемачи. Ние сме готови да се вслушаме. Аз казах, разговорите между деловите среди от едната и от другата страна са много положителни. И, и ние е, с нетърпение очакваме приключването на процеса на установяване на обхвата и оттам нататък да започнат преговорите. Благодаря. Благодаря ви, Ваше превъзходителство. Разисканията бяха много интересни, мисля, полезни. Естествено, вие не за последен път сте тук. Госпожи и господа, точка 31. Комисаря Дегухте тук по тази точка от дневния ред – за да ни осведоми за най-новото е, в търговската политика. За нашата комисия този разговор е част от подготовката за структурирания диалог между комисията и парламента, който ще приключи с парламентарна резолюция през месец юни. Ние гледаме много сериозно на този процес и аз ви призовавам да бъдете активни участници в подготовката, така че да изпълним ролята си на съзаконодател в съзвучие с Лисабонския договор. Комисар Дегухт, добре дошъл. Вие сте наш редовен гост и свидетел, надявам се, на полезното сътрудничество помежду ни. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа депутати, в зависимост от това как ще погледнем на началото, на днешната обстановка, можем да твърдим, че вече трета и повече години се намираме в тежко и економическо състояние. И то не само в Европа. И търговската политика е част от отговора на Европейския съюз на новите предизвикателства. Нерядко се казва, че проникването на нови пазари е най ефтиния начин за постигане на необходимия растеж. И тъй като знаем, че 90% от бъдещия растеж е, ще настъпят отвъд границите на Европа, трябва да изработим някаква търговска политика, да върнем този растеж, поне от аз. А Европа умее да търгува. Европа е все така най-големият по обем износител и вносител на промишлени стоки, с около 20% от а, общия размер, най-големият чуждестранен инвеститор и получател на чуждестранни инвестиции сме също така. И търговската политика е от съществено значение за опозотворяването и за напред на този потенциал. И в тази връзка Европейският парламент съвместно с Европейската комисия, нашите съвместни усилия са жизнено значение за бъдещето на Европа. В отговор на очакванията на нашите граждани. Уважаеми госпожи и господа депутати, такива разговори, ето защо са много важни, надявам се да приемете това наше становище. Е, днес обаче би следвало да погледнем по-широко. Едва ли трябва да ви напомням, че вече преполовихме и вашия, и моя мандат. И следователно трябва съсредоточено да погледнем на оставащите предизвикателства. Да работим конструктивно заедно за заетост и растеж, не отслабвайки усилията от първата половина на мандата. През тази първа половина изпробвахме на практика новите положения на Лисабонския договор. Не всичко бе плавно, непрекъснато. Разговори от процесуален характер, в това число за комитологията, отнеха повече, отколкото се очакваше. И аз се надявам съвсем скоро да можем да приключим работата по така наречените омнибуси. Първи и втори. Текстовете, които все още предстои да бъдат разглеждани, могат да представят някои процедурни въпроси. Моето намерение е да се стремя по всякакъв начин да облегчавам работата ви. Що се отнася до откритостта, до откровеността в отношенията ни, накратко бих искал да се спра на акта. Онези, които ме познават, е, добре знаят, е, че значи аз съм голям привърженик на демокрацията, на основните права и свободи. През последните три години интензивно се обсъжда акта и аз съм готов да продължим тази дискусия. Доскоро главната критична бележка към акта бе, че текстът е неясен. Сега обаче се говори за някакви пропуски. Нека да говорим. Какво е значението на акта за заетостта за растежа и конкурентоспособността на Европа. Това е разговор, който заслужава пълното ни демократично внимание. Сега, що се отнася до търговските ни е, преговори, отношенията ни с стратегическите партньори и други политически въпроси? Първо, напредваме към постигане на дългосрочната си цел за регионално споразумение за свободна търговия с АСЕАН. Сингапур може да бъде първият ни успех, важен инвестиционен и търговски партньор в региона и то не само защото 9000 европейски е, предприятия използват Сингапур като център, а и защото Сингапур на практика е доказал, има доказани постижения в договарянето на значими и амбициозни споразумения за свободна търговия. В редица отношения Сингапур е естествен партньор. Когато в Номпен миналия месец е, разговарях с министър Лин, е, постигнахме напредък. Още малко остава, но вече сме на финалната права. Що се отнася до споразумението с Малайзия, това може да бъде вторият жалон. Там има предизвикателства, независимо от напредъка. Става въпрос за пазарния достъп за автомобили, напитки, услуги. Виетнам е третият ни партньор от АСЕАН. В края на март разговарях с е, е виетнамския ни партньор. Е, предстои да започне процеса на преговори с Виетнам. Също така постигнахме сериозен напредък по всеобхватното економическо и търговско споразумение с Канада. Идеята е преговорите да приключат през 2012 година. Вече знаем, че такова едно споразумение ще бъде твърде изгодно. 99% от митата е, за стоки ще бъдат либерализирани в срок от 7 години и е, ще се отприщи економическата инициатива от едната и от другата страна. При все това остават въпроси. До пазара на стоки е под условие, е, че е, и двете страни преодолеят различията си относно правилата за е, обозначаване на происхода. Предстои да се договорим окончателно с канадската страна за е, хода на преговорите. Няма да повтарям вече казаното, все пак остава ни още е, работа, в това число и в отношенията с Япония. Е, японската страна направи своите предложения, ние трябва да се запознаем все пак по-подробно с тях. Позволете ми също така да се спра на нашите споразумения за економическо партньорство. Постигнатото ускорение във връзка с проекто изменението на регламента е, за пазарен достъп, за първ път очертават е, перспектива за приключването на този процес на сключване на е, споразумения за економическо партньорство. И тази година ще бъде от съществено значение в няколко отношения. Първо, да се стигне до ратификация на сключените споразумения още през 2007 година. И на второ място да приключат преговорите, които в момента са в ход. За да бъдат постигнати тези резултати, от съществено значение е набраното ускорение да се запази. Парламентът може да допринесе за това, като приеме проекто изменението на регламента за пазарен достъп, колкото се може по-скоро, като приеме срока, предлаган от комисията, именно 2014 година. Онова, което е най-важно за мен в случая е да се създаде една солидна, предсказуема уредба на търговията с нашите партньори, особено с нашите африкански, източно-южноафрикански партньори близо сме до успех. От съществено значение обаче е парламентът да се придвижи напред и по вече договорните споразумения с Колумбия, с Перу, с а, други страни от Централна Америка. Тези споразумения имат значим економически потенциал и за двете страни. Освен това, те напълно удовлетворяват очакванията на Европа, трасират нови пътища за напредък в областта на демократизацията, устойчивото развитие, правата на човек. Не бива да пропускаме тези възможности. Нататък имаме стратегически партньори, знаете, няма да ги изброявам предстои много важна работа през едните месеци в отношенията с Китай, като страна, която представя огромни възможности и огромни политически предизвикателства. Това е най-бързо растящият наш експортен пазар. Най-голям експортен пазар е и Европа за Китай. Но, но проблеми много. Ето защо ние ще е, работим упорито. Е, в това число в рамките на СТО. Инициативата на Комисията за обществените поръчки не е свързана пряко с Китай, но ако я приемете, тя ще бъде още един инструмент е, за гарантиране на достъпа на нашите предприемачи до чуждестранни, това число китайския пазар. Работим е, също така е, върху програма за сътрудничество в областта на иновациите. Това с Китай и ако е, може отрано да постигнем договорност при условия на равнопоставеност, економическата перспектива е крайно обещаваща. Инвестициите е, са друг въпрос, на него ще се спра по-късно. По-близо до дома изключително е значението на присъединяването на Русия към СТО това лято след 18 години преговори. Това ще ни даде нова възможност да се преборим с руския протекционизъм. Ние ясно заявихме пред е, руските си партньори, например, че забраната на е, вноса на живи животни в Русия от Европа е неприемлива. И в край на краща от присъединяването си към СТО, веднага почти Русия ще трябва да отговаря е, по процедурата за разрешаване на спорове. Руската страна все още проявява неохота. Европейският съюз от своя страна трябва да остане твърд и едно ново споразумение с Русия без мащабни клаузи за търговията, инвестициите и енергетиката би било безсмислено. През юни предстои среща на най-високо равнище. Надяваме се да преодолеем застоя. Някои настояват споразумение за свободна търговия с Русия, но не бива да храним иллюзии. Това е един крайно дългосрочен проект, който се възпрепятства от това, че поради митническия съюз с Казахстан и Беларус, Русия вече не може да преговаря сама. Сега, що се отнася до конкретни елементи на, на политиката, на отношенията с Русия, е определено инвестициите. Сигурен съм, че е, е, е вие сте е, разтревожени, както и аз, от е, едностранното действие наскоро на, на Аржентина по отношение на Персол. Аржентинското правителство поставя на карта бъдещото благоденствие на собствения си народ. Но мярката е неблагоприятна и от гледна точка на Испания и на Европейския съюз като цяло. Уверявам ви, че ние внимателно разглеждаме всички възможности за ефикасен отговор като ответните ни мерки определено ще имат предвид, че тази последна инициатива на Аржентина се нарежда в поредица от едностранни неоправдани протекционистски мерки. Но също така трябва да съзнаваме необходимостта, колкото се може по-скоро да е, снабдим Европейския съюз с всички инструменти за една ефикасна инвестиционна политика съгласно Лисабонския договор законодателния е, процес за преходна уредба на двустранните инвестиционни договори на държавите членки върви добре. Сближаването на позициите с парламента е обещаващо. Комисията ще поработи по компромисен текст и съвсем скоро ще дадем правна сигурност на нашите инвеститори. Освен това напредват е, е, инвестиционни е, преговори с различни страни Сингапур, Канада, Индия, страните от Южното Средиземноморие, други партньори от АСЕАН. Наред с това постигнахме договореност с Китай да пристъпим към преговори за инвестиционно споразумение, в това число за достъпа до пазара, колкото се може по-скоро. Едва ли на вас трябва да казвам, че такова споразумение би било една значима стъпка от економически и политически характер. И ние вече се готвим за нея. През седмици, както поиска парламента в резолюцията си за инвестициите от миналия месец април, ще е, получите предложение за финансовата отговорност е, в е, споровете между инвеститори и държави. Тук става въпрос за разпределението на финансовото бреме, породено от инвестиционни спорове. Това е кръгален камък на инвестиционната политика на Европейския съюз. Нататък правата на Европейския съюз е, в рамките на СТО и в регионален план. Ако приемем необходимите нормативни текстове, ще можем бързо да вземаме ответни мерки и да принуждаваме търговските си партньори да се съобразяват с нас. И накрая през годината ще търсим възможности за модернизиране на уредбата на търговските защитни механизми. Процесът се извършва в пълна прозрачност. Поръчахме независимо проучване, започнахме допитване. На 10 май ще се състои голяма конференция, посветена на защитните механизми. Последната реформа в това отношение се провали. Аз съм решен да не допускам повторен провал. Търсим сближение на възгледите по е, ответните мерки, заплахите от ответни мерки, прозрачността, предсказуемостта и изпълнимостта на санкциите. Целта ни е да решим практическите проблеми на реалните предприемачи и да не се впускаме в идеологически дебат за това дали са били твърде проти... протекционистични или не нашите защитни механизми тук акцентът трябва да бъде върху приноса на търговията за растежа и заетостта, както и до сега сме го казвали. Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, вие по-добре от мен знаете, но всеки път, е, когато съм тук е, и се запозная с вашия дневен ред, оставам с впечатлението, че вашата комисия е една от най-усилено работещите в парламента тези времева на криза ни предстои не само много работа, а и много важна работа. И както казах от самото начало, тя е от съществено значение за това Европа да остане на пътя на благодет в един а, страдаш от, от криза и множество други предизвикателства свят. Надявам се на по-нататъчното ни ползотворно сътрудничество за това. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Вие не само направихте обзор на текущата работа, а генерирахте и някои новини е, за, за инвестициите, за търговско-защитните механизми. Благодаря ви за това. Нека започне сега дебата с, с представители на политическите групи. Е НП. Кой ще говори от името на е НП? Мисис Куисатрова. Окей. Филен данк. А, благодаря представителката на НП. Благодаря господин комисар, за това, че се отзовахте на нашата покана. Благодаря ви за това, че сте готов да водите непрекъснато диалог с нас. В нашата комисия наистина се работи по много въпроси и е, е, предвид вашето изложение, можем да очертаем редица общи пунктове. Инак по същество, наистина реалистично погледнато, сякаш не ни остава друго, освен двустранните договорености. Многостранните процеси не постигат напредък. Добре. Но това поражда въпрос. Как гледате вие на многостранната обстановка? Добре би било наистина Русия да се присъедини към СТО, но ако от това нищо повече не последва, що се отнася до равнопоставеността на партньорите, то всъщност нищо ново. Никакъв смисъл. И, и що се отнася до преговорите с Централна и Латинска Америка? Аз е, мога да кажа, че се очертава все по-засилена съпротива на различни неправителствени организации, издружения, граждани и прочие – в смисъл, че отношенията са крайно небалансирани. И че в край на кращата Европейският съюз подкрепя диктатури, недемократични е, системи на държавно управление, нанася вреда на установени структури в тези страни от е, Латинска Америка. Но първо, доколко сме напреднали в този процес, моля да кажете, и, и, и второ, Смятате ли, че напоследък нещо се е променило? И един въпрос искам да поставя относно акта. Вчера тук беше посланичката на САЩ и открито говорихме с нея. останах с чувството, че целият контекст е такъв, че всички гледат към Европейския съюз, но, но вие вече завършихте. И уча... облягат се назад и изчакват. Каква е оценката ви, може да бъде субективна, относно отношението на САЩ след подписването на акта. И последен въпрос съвсем конкретен. Ние непрекъснато се намираме в преговори с Турция и от текстилната индустрия чух сериозни оплаквания за такси, за внос в Турция, които са се увеличили. Как, когато има конкретни случаи, може да се разглеждат тези случаи? Общо да се говори е добре, но в, ежедневния живот става дума за конкретни въпроси. Благодаря. Господин Ланг има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря за непрекъснатия диалог с нас. Два комплекса. Първо, на въпроса за бъдещето на СТО. Не стана ясно вашата позиция. Целият спектър засегнахте, търговският сектор – е, в Европейския съюз, в отделните сектори, до какво водят двустранните преговори. Когато имаме много двустранни преговори и сключваме споразумения, те не се отнасят само за тарифите, но и за законодателствата в партньорските държави. По принцип, искаме да насочиме търговията в тези отделни структури и слагаме е, мултинационалната рамка. Как преценявате вие пътя, по който трябва да вървим? Правилен ли е или е, има възможност е, да промениме тези доминирани от национални интереси посоки. Относно защитният инструмент, ние се очудихме, че отново е поставен на дневен ред, но мислим, че е добре да има открит диалог и това е изслушване на 10 май, но може ли специфицирате къде виждате предизвикателствата, къде виждате възможности за подобрения спрямо настоящото положение? Благодаря ви. Благодаря. Сега господин Казак от групата АЛДЕ господин комисар. Да, ще изчакам да... It's okay. Yeah. <laughs> yeah. It's okay now. <laughs> да. Yeah. Е, единство в многообразието, все пак, нали? <laughs> Това е девизът на Европейския съюз. А, господин комисар, благодаря аз от своя от името на групата на либералите за е, интересното изложение, за обзора, който направихте по различния цялостният аспект, е, е, свързан с е, актуалните преговори с е, основните ни търговски партньори и по други важни въпроси, които засегнахте. Разбира се, ние е, сме особено заинтересовани от е, успешното е, провеждане и завършване на тези преговори е, с оглед на необходимостта, както вие подчертахте еднократно, да се помогне чрез търговията за преодоляване на последиците от економическата криза и откриването на нови възможности и нови пазари за европейския бизнес. Вие споменахте за, в началото за преговорите с Сингапур и с Малайзия. Знаем, че те е, така са в доста напреднала фаза, като че ли е, вчера имаше заседание на групата на мониторинг по, е, по, в тази, в, по отношение на тези страни, но, едно е ясно, че и там, както и в преговорите с Япония, за които вече стана дума, все още съществуват пречки, които трябва да бъдат преодолени най-вече по отношение на географските означения и на, и на, и на обществените поръчки. Бихте ли могли да кажете в, така, по-конкретно дали има някакъв календар или някаква реална представа, кога тези разногласия ще бъдат преодолени кога ще имаме наистина а, окончателно а, обща платформа за приключване на, на тези преговори. Това е първият ми въпрос. И а, втория въпрос, а, също знаете, в момента е актуално предложението за цялостно цялостното, цялостното споразумение за обществените поръчки. Знаем, че има предложение на комисията. Два от аспектите, на които е, е по отношение на протекционизма, на спрямо трети страни, отварянето или затварянето на европейските пазари за тези страни, които не, от, не искат да отворят своите пазари за, е, за европейските фирми за, общ, за участие в обществени поръчки. А, доколкото знаем, има разногласия сред страните членки по отношение на този подход има страни като Великобритания, които са за изключително либерални, други страни, които пък са в другата крайност, искат а, да се прилага стрикно принципа на реципрочността. А, как според вас а, ние бихме могли да преодолеем е, този, този проблем и да имаме наистина една защитима, от една страна защитаваща интересите на Европейския съюз позиция, но от друга страна да не предизвикаме е, обратен ефект, т.е. окончателно затваряне на пазарите на е, стратегически важни економически партньори. Благодаря. Кой ще говори от името на европейски консерватори и реформисти? А, господин председател, господин комисар. Добре дошъл. Вие винаги внасяте струя на прагматизъм в нашата работа. Аз приветствам това. Наистина, нашата комисия е сред най-натоварените в парламента. Щеше ми се да чуя, че и сред най-мъдрите комисии. Но още веднъж благодаря ви за отличното изложение. Ако ми позволите да се спра на, на три неща. Разменят се думи извън микрофона. Благодаря ви, че още веднъж споменахте въпроса за споразуменията за економическо партньорство – Нашата комисия наскоро посети Източна Африка. Вие знаете, прочем, трябва да кажа, че впечатленията ни не бяха съвсем положителни. Понякога, <coughs> всъщност, оставахме с впечатлението, че някои представители на държавната администрация на поне някои от тези страни са колебливи, така да се изразим. Отнасят се колебливо към по-нататъчните усилия за напредък по, по свои различни причини и съображения. Та вие как оценявате положението, ми се ще да чуя, евентуалните перспективи е, на споразуменията за економическо партньорство с Южна и Източна Африка. На второ място, вие Споменахте напредъка в преговорите за споразумение за свободна търговия между ЕС и Виетнам. Много добре би било да поразвиете този въпрос. Задавам го не точно в качеството си на представител на една политическа група, а, а по-скоро като постоянен докладчик в нашата комисия по това споразумение с Виетнам. Та, ще ви моля, ако е възможно, да очертаете някои предимства, недостатъци, някои е, успехи и препятствия на този процес. Между другото, нещо любопитно, което не е чак толкова добре известно – е, че най-голямото виетнамско, относително най-голямото виетнамско мълцинство в Европа, т.е. не в абсолютно изражение, а като относителен дял от населението на страната, живее у нас, е, в, в моята страна, в Чешката република. Относително е, в Чешката република има най-голямо виетнамско мълцинство. Ето защо аз още една причина, ако щете, да проявявам особен интерес към е, тези преговори. И накрая безконечните ни понякога опити е, да се споразумеем някакси с Колумбия и, и Перу е, за свободна търговия. Надявам се да се стигне до някакъв успех. Най-сетне. И е необходим точно подходът, който вие формулирахте тук е, в самото начало. Е, прагматизъм и е, практическа насока. Така, надявам се, ще се работи и за напред. Благодаря ви. Уилям Дартмут. Споразумението между ЕС и Индия – да ни кажете докъде са стигнали нещата. И освен аз общо взето е, е, се опитвам да не ви е, провокирам, но все пак да ви кажа, на 21 март ви писах, не съм получил отговор. Сътрудниците ми ме уверяват, че едномесечният срок е безусловно спазван, не знам. В британските вестници се говори за имиграционните процеси, които се стимулират от договора за Европейския съюз. Моите сътрудници ми казват, че няма основания за подобен коментар, но аз бих искал да чуя и от вас. Първият въпрос беше за Ес Индия. Вторият въпрос е такъв. В британската преса се говори, че в рамките на споразумението между ЕС и Индия ще се включи клауза за иммиграцията. Това широко се отразява от британската преса. Аз съм ви писал казах, зададох ви въпроса. Междувременно, по-рано получения от вас отговор беше пределно ясен, но ми се ще да го чуя и тук. Дано успеем да убедим британските вестници. No, I have... no but not yet. There are other members. Uh, now for uh, short questions. Uh, let's open the floor to other members of this committee. Besides representatives of the political groups, I'll give the floor. Така, сега други колеги, които желаят да зададат въпроси. Дейвид Мартин, първо. Благодаря. Три въпроса, господин председател. Уверявам ви, всички ще бъдат много кратки. Първо, акта. За какво още има да говорим? Казахте, че е, първоначално критиката е била от по-общ характер, сега е по-конкретна. Така или иначе, какво може да се направи? Втори въпрос. Регламента за пазарен достъп. Сегашният регламент няма крайен срок. Ясно е, че комисията особено държи на датата 1 януари 2014 година. Но защо? Защо точно този срок? Защо не 30 е юни 2014 или 30 юни 2013? Защо точно пък 1 януари 2014? Сега, каква е логиката на комисията, ако може да разясните? И трети последен въпрос пределно ясно става, че в хода на, на, на някои от а, а, преговорите а, се. If it's weakening our negotiating се намесват въпросите за ТПП. Това по, ня... по някакъв начин отслабва ли нашата позиция? Особено в, отношението, в отношенията с американската страна. Влияе ли някак е, е, отрицателно това на нашите партньори в преговорите за е, споразумение за свободна търговия, в това число Малайзия и другите от АСЕАН? Е, три кратки въпроса, господин комисар. Първо Канада. Миналата година всички хранихме надежда да, да приключи работата в началото на тази година. Сега уж тази година все още не е изтекла, но вече се говори за следващата година. Е, в същото време Канада наляво-надясно преговаря с други търговски партньори, без каквито и да било ограничения. Какво можем да направим? Да ускорим е, е, преговорите с нас. И в тази връзка аз приветствам съобщеното от комисар Хедегард и, и други ваши колеги за оценката на директивата за качеството на горивата – Надявам се е, в тази оценка на въздействието да се включат е, и въпросите за СТО. Втори въпрос за Русия. Почертахте колко е важно това, че Русия се е присъединила към, европейск, е, към СТО. Европейският съюз се опитва поне за сега да договори нови отношения с Русия. Има ли някаква нова динамика? се питам. Това, че Русия се присъединява към Световната търговска организация, обещава ли ускоряване на или задълбочаване на процеса, вероятно не само в отношенията с Русия и с някои други страни от източното партньорство. И на трето място френските президентски избори. Е, резултатите ще станат окончателно ясни през следващите няколко седмици. Как смятате, че резултатът от тези избори би повлиял върху политиката на, търгови... на, на Комисията за свободна търговия. И накрая от мен няколко въпроса. Акта. Въпрос от конституционен характер. Може ли да се гласува, докато не е излязъл е, със становището си Европейският съд? Как смята комисията и какво смята да направи, за да хвърли светлина върху тези конституционни въпроси? На второ място, ако акта бъде отхвърлено и Поред мен това е твърде вероятно. Какво ще правят останалите договарящи страни? Ще продължат ли е, по пътя, ще изключат ли споразумението помежду си без нас? Какви са признаците? Това е. Господин комисар, много въпроси. Нямаме много време за сметка на това. Предстои ни и заседание с вас при закрити врата, както предпочетете. Аз, е, разбира се, ще отговоря на зададените въпроси. Uh, many, uh... Тъй като много от тези въпроси изискват обстойни отговори, мога да кажа, че ще се опитам да отговоря максимална степен на тях. Както е, се започнаха въпросите е, от първите оратори по отношение многостранни, двустранни споразумения, с СТО споразумения, според мен грешка е ако не изпълняваме задълженията си по многостранните търговски споразумения. Не можем, разбира се, сами обаче да водим преговорите. Не е достатъчно, че има споразумение. Ето това е проблема. Вече редица пъти обяснявам пред комисията ви, че Какво трябва, какъв, на къде трябва да се стремите по отношение преговорите Доха? Доха започнах е, отдавна, преди десетина години, обаче в това време света не стои на едно място. Възникват економики, други се развиват бурно, появяват се конкуренти. Въпросът е трябва ли да се запазва асим, една симетрия, която е, е създадена при създаването от е, преговорите от Доха или трябва да се отрази състоянието такова, каквото е, е в момента? В Европейския съюз е, отстояваме мнението, че трябва да има компромис, За е, предлагаме отраслите с машиностроените, микроелектрониката. Това е един, едно препятствие. Трябва да се разреши този въпрос най най-напред. И според нас поне трябва да се разреши проблема с слабо развиващите се държави. Ние можем да разрешим всичко това, защото имаме споразумението всичко, освен оръжие с тях. Дали става въпрос за Сахара, за Азия – но останалите важни участници в процеса не са от същото, е, на същото становище. По същия начин стоят нещата и относно споразумението от Котоню. Например, онова, което се случва в Магреб, е от изключително голямо значение. Идеята е да се реализира сериозен напредък относно облегчаване търговския мен, Това е нещо много важно и всички страни биха спечелили от подобен процес. Но това не означава, че автоматично всички участници, всички заинтересовани страни ще допуснат, че това просто е естествено развитие на нещата. Ако разбирате какво искам да кажа. Може би няма да е толкова лесно да се извлече всичко това от общия контекст по СТО. искаме да има амбициозно споразумение, да речем да се покри 50% от преговорите в Доха по отношение облегчаване е, търговския стокомен, но необходимо е да съберем всички условия, за да можем да стигнем до едно подобно споразумение, на такава спогодба на първо място. Няма да е лесно. Обеден съм обаче, че трябва да регистрираме напредък в много странна посока и тук наистина имам предвид много странна. Най-облагодетелствени нации извън този обхват – как ще можем да стигнем наистина до критичния обем, за да можем да извършим е, значителен напредък. Не е лесно. Очевидно е, че трябва да има ясно съзнание за всичко това. Влагаме максимално усилие, за да вървим в тази посока. Бе ми зададен също така и въпроса за Южна Америка – от въпроса ви разбирам, че става въпрос за Колумбия, за Перу. Редица пъти във вашата комисия съм казвал, че според мен това е добра спогодба. Имаме уверение относно спазване на основните права. Ако имаме споразумение с партньори, по които нямаме никакви оговорки, тогава вашата работа и на моята работа много ще се облегчи. Направихме наистина необходимото, за да можем да подготвим условията по такъв благоприятен начин, че да може спогодбата наистина да бъде благоприятна и се надявам, че парламента ще оцени всички тези усилия. Без ми зададен въпрос и за акта, но накрая ще отговоря на този въпрос. Както знаете, дявола винаги се е, крие в подробностите, затова да го отмести малко по-назад във времето. Да, с Турция има проблеми. Преди 5-6 месеца бях в Турция. Митническия съюз не работи както би трябвало, казахме го и на турската страна. Но те не са удовлетворени. Една от причините е, че договаряхме споразумения за свободна търговия и те не се задействат автоматично, обаче това не е наша вина. Правя предложение, така че да е по-тясно обвързана страната с хода на преговорите, но за момента няма реакции. А също времено водят се дискусии с тях – в хода на които, според мен, възниква проблеми по отношение на СТО. До сега ние се надявахме, че ще можем да разрешим тези проблеми, но и те трябва да направят необходимото от своя страна. Защото Митническия съюз е договор, споразумение – и страните по него трябва да спазват условията. Има редица мерки, както и вие посочихте, които са на практика неприемливи. По отношение на модернизацията... Uh, Um, uh, uh, Мога да кажа, че трябва да направим нужното, за да изготвим пълното предложение. Ще се опитам да направя нужното, за да се подготви предложението. И разбира се, това е записано в моите задачи. Знаете, когато стъпите в длъжността комисар, има задължения, които се поемат, има редица проблеми, обаче пред които са изправени всички участници в процеса, например в опасността от ответни мерки, от, от мерки, които изтъпки аз очевидно лично аз не бих могъл да разреша. Но трябва да възприема една по-умерена позиция. Не бива да упростяваме нещата. Не става въпрос за чисто протекционизъм. В търговията, знаете, най-напред трябва да постъпите реалистично, за да можете в крайна сметка да достигнете до резултати и да изпълните своите задачи. Аз като либерал, аз съм либерал и ще бъда либерал, живея в реалния е, живот и се опитвам винаги да намеря реални решения. Така че се надявам, че съвместно ще успеем да отбележим напредък. Господин Казак засегна въпроса с географските указания. Дайвид Мартин също засегна този въпрос. Да, това е много важно. Обеден съм, че това, което успяхме да постигнем по отношение на географските указания напоследък, е, е изключително голямо значение. Разораваме нови тери, Втори. Необходимо е да се постигне споразумение и по тази част от преговорите, за да продължим нататъка. Това е част от спогодбата, но знаете, че САЩ се е противопоставят, а се опитват да намерят някакво решение през задната вреда. Дейвид също засегна този въпрос. Усещаме този натиск, който се оказва върху нас от е, партньорите, които е, участват в споразуменията с нас. Ние се опитваме да направим нужното от наша страна, естествено. Влагаме максимално усилие за разрешение на затрудненията, с които се сблъскваме. Но ние със сигурност е, напредваме, господин Казак. Без да навлизам в подробностите, мога да кажа, че надявам се в края на мандата си ще можем да кажем, че географските указания вече са необратим факт от нашите международни преговори. Но трябва да бъдем реалистични относно нашия подход по въпроса – няма чак толкова много права за защита на интелектуалната собственост, които безкрайно дълго време могат да бъдат отстоявани и пазани. По същия начин трябва да реалистично да подходим и към географските указания. Но напредъка ме удовлетворява на този етап. После господин Казак също засегна въпроса за инструмента, който използваме не само общото споразумение за обществени поръчки, става въпрос и за двустранните е, инструменти. Според мен всичко това ще има въздействие в хода на нашите търговски преговори и партньорите ни ще разберат, че трябва да отворят своите пазари за обществени поръчки. Това е нещо изключително важно е, в хода на преговорите с нашите партньори може би 18% възлиза дела на този сектор. Например, в Азия 30%, в някои случаи процентът е и по-висок. Е, има федерално ниво, държавно ниво. Хич не е лесно в някои случаи. Но, според мен, важното е, че решението се намира в ръцете на Европейската комисия и в ничи други ръце – Държавите членки е, като преговарящи страни могат да нотифицират Европейската комисия, обаче оттам нататък Европейската комисия е в състояние да разработи практиката по въпроса. И аз е, съм убеден, че не трябва да използваме в посока протекционизъм, но не трябва и да бъдем глупави в е, нашия подход при тези преговори, през тези дискусии знаем, че страните не са ангели, а партньори. Трябва да подходим реалистично. Това ще ни помогне. По отношение споразуменията за економическо партньорство. Когато става въпрос за представяне на темата пред администрацията, много трябва да се внимава. Не бива да се използват много думи. Но това се отнася не само по отношение на дискусиите за сътрудничеството е економическо партньорство. На всякакво ниво трябва да се действа внимателно, независимо дали е среща на върха, дали става въпрос за задълбочено сътрудничество, споразумение за сътрудничество. Винаги трябва да се подхожда внимателно, къде са затрудненията в конкретното министерство или администрация. Трябва да знаем къде са препани камъните и да се изграждат съответно добри взаимоотношения с представителите на администрациите. По този начин се работи. Освен това, тук има и много място за идеология. което не е в интерес, може би, на страните от Африка с среден доход. Не е много различна картината и за държавите, които са слабо развиващи, сред най-слабо развиващите се. Ако искате да се осъществява износ към тези страни, наистина или да да се увеличи е, стокообмена с тези държави, те наистина биха имали страхотно голяма полза в конкретен момент. И виждате как един момент нещата се развиват много бързо, обаче проблема е именно да започне този процес. Аз съм готов да подходя много гъвкаво по всички тези въпроси, защото за мен това е дългогодишен проект – не очаквам обаче те да бъдат толкова гъвкави, е, колкото ние, но трябва да разберат какво искат в крайна сметка. Това е най-важното. Е, знаете, е, не може човек да си изяде тортата, пък да си я същевременно и пази за в бъдеще. Услугите, например, сектора на услугите много важен. Не може да се развива економика без съвременна система сектор на услугите. Това не е възможно. Необходимо е да има много по-голямо сътрудничество и търговски спогодби и тогава вече в крайна сметка те ще могат да подготвят и своята страна по отношение на Виетнам и Пномпен се срещнах с нашите виетнамски партньори. Приключихме а, определенето на обхвата. Това вече е факт. Сега трябва да получим мандат от държавите членки. Работим точно по този въпрос. Документът за обхвата, когато го подготвим и вие също ще разполагате с него. Но важно за мен е, че виетнамската страна сега вече наистина а, активно работи по преговорите и те също проявяват ясно желание за процеса. Надявам се, че преговорите ще стартират съвсем скоро. Приветствам факта, че вие сте докладчик по темата. Господин Дартмут, граф Дартмут, моите уважения. Отговорът към вашето писмо е готово. Не става въпрос, разбира се, за иммиграция. В никакъв случай. Става въпрос за обмен на служители в рамките на а, многостранни компании, компании, които работят в а, различни държави. И не става въпрос за иммиграция в никакъв случай. Възможно е да се изпращат от една страна в друга, не само да се движат в рамките на една държава. И тогава не е необходимо да бъдат връщани в родната им страна, за да бъдат изпратени в другата. Това е една обичайна дискусия, която се води. Що се отнася до Индия? Наскоро получихме предложение в областта на услугите много разочароваш, разочароващо. Е, написах писмо но на индийския си партньор и много ясно описах че, факта, че на тази основа няма да можем да стигнем до споразумението. Без да навлизам в подробности, мога да кажа, че местните избори в Утърпрадеш, например, оказват въздействие върху този процес – и няма да навлизам в подробности, но преговорите се затрудняват. Във всеки случай, вие сами спокойно можете да си допълните липсващите части от а, а, картината. Защо из, е, сме избрали тази дата за регламента достъп до пазара? Мисля, че това е разумен срок. Но с удоволствие бих участвал в дискусия по този въпрос. Но света няма да се промени за 6 е, месеца. И ако се промени, това няма да зависи от регламента за достъп до пазара. Така че в конкретни срокове, аз съм готов да седна на масата на преговори да дискутираме е, този график с вас. Канада. Още не съм приключил, господин председател. Мисля, че тази година можем да стигнем до споразумение с Канада. Доста време ни трябваше, защото първоначално имахме списъка с е, отрицателния списък и работихме по този подход. Трябваше да го допълним, актуализираме. Изключително голяма по обем работа и държавите членки също е, трябваше да свършат е, много голямо по количество е, работа, но се надявам, че това досия ще бъде приключено до края на годината. Не виждам основания защо да не се случи това. Русия. Когато разглеждаме споразумението за присъединяването на страната в СТО, виждаме, че става дума за инвестиция, търговия в голяма степен, за здраве и безопасност на работното място също така. Моето усещане, не само моето, между другото, е, следното, че те всъщност предприемат позицията им е такава, че сякаш искат да кажат с поведението си, че нямат желание да отидат още по-напред. Не предприемат особено активни мерки. Ще видим какво ще се случи по отношение на бъдещото развитие. Не очаквам много прибързано обаче да започнат да действат. Ако обаче от друга страна всичко, което е записано в споразумението за присъединяване на Русия към СТО, ако всичко това се изпълни, това всъщност ще бъде много добро начало. Не е лека средата, в която трябва да се работи, но отново трябва да бъдем а, реалисти. Необходимо е да се направи първата крачка, за да се продължи нататък. Няма да коментирам френските президентски избори, независимо какъв е изхода от свободните избори е, в е, Франция. Ние ще продължим да работим с тях, защото очевидно Франция има право да си избере следващия президент, е, да изберат съответно партиите, които ще бъдат представени в следващия парламент на страната. Мисля, че съвместно работим добре. Ще видим какво ще се случи, но това е национален въпрос. И сега по акта. Председателят зададе важен въпрос. Може ли да се гласува, когато е в ход процедура пред Европейския съд? Да, можете. Ако знаете и сам отговора на този въпрос, председателя много добре разбира как работят процедурите. Но въпросът по-скоро е друг. Защо да се предприеме такава стъпка? Дали това е добро послание пред е, обществеността? Дали е мъдър ход? Та защо да се предприеме тази стъпка е въпроса. Някои страхували се от решението на Европейския съд? Аз ще следвам неотклонно решението на Европейския съд, каквото и да е то. Дори и след получаване на становището от Комисията защита на данните, което между другото е напълно погрешно. Очевидно не четем едно и също споразумение, след като получаваме такъв отговор от тях. Но разумно ли е да се прави тази стъпка? На следващо място, според мен, не. 14 години съм бил в Европейския парламент, заедно с е, Дейвид Мартин по това време. Ние изключително много работихме по укрепване ролята на Европейския парламент тогава. Най-добрите ни приятели винаги са били а, Европейския съд. Парламентът изключително много дължи на Европейския съд. И мисля, че няма да е разумно да се предприеме тази стъпка. Ако е процедура по договора, тогава от политическа гледна точка трябва да се приеме. Мисля така не защото по този начин се ам, спират известни а, възможности, които могат да бъдат развити. Нищо няма да се спре тогава защо да предприемете тази стъпка? Според мен има много по-голям смисъл, ако просто опишете размис, размислите си, например, разсъжденията си в един доклад, например. Има ли проблем с акта? От политическа гледна точка има реален проблем, очевидно. И тук става въпрос повече за е, деликатни аспекти, а не по същество. Могат ли да бъдат разрешени? Могат. Няма да повтарям е, дискусията за мащаба, търговския мащаб. Има съдебна практика по въпроса, но като че ли не всички държави членки имат навика да четат решенията на Европейския съд. Трябва много по-наясно да сме по всички тези аспекти, когато говорим за споразумението. Трябва да сме готови с отговори. И на второ място, политическата среда – крайна сметка е нещо много важно, но има пропуски в а, закона, в, в правото. Не можем сега да подпишем празен чек, нали така? Комисията, не аз, колегите ми, трябва да подготвят а, предложението за електронната търговия, директивата за електронната търговия, трябва да предложат е, на привеждането в изпълнение на правилата за спазване за запазване авторските права. Всичко това е изключително важно. Това са правни предложения по същество. Те ще се появят в скоро време. Ще изчакаме становището на Европейския съд и междувременно имаме време за анализ, да обмислим предложението. Но, разбира се, ако парламента в крайна сметка стигне до друго предложение, в своето становище аз ще го уважа. Мисля, че във всеки случай тази стъпка надали е най-разумната, ако решите да я предприемете. Председателя. Благодаря, господин комисарио. Така, приключваме нашата, нашето публично заседание. Сега искам да помоля, извинете, казва комисар, още един въпрос имаше, а именно за САЩ. Те са подписали документа, но още не са представители, представители сте ли представили инструментите за ратификация? Това дали ще стане без нас, не знам. Но няма много смисъл. Е, този, е, това споразумение има смисъл, когато ние сме част от него. Председателят казва, приключваме публичната част на нашето заседание. Сега моля всеки, който който няма да участва в заседанието при закрити врата, да напусне залата.